2012 откриваме заседанието, което се излъчва пряко и в интернет. Преминаваме директно към гласуването и без повече отлагане. Искам да ви уведомя, че днес на заседанието ни присъства журналист, който ще напише материал за мен като нов председател на комисията. Радваме се, че пресата следи работата на членовете на Европейския парламент. Ще направим едно а, тестово гласуване, тъй като днес ще гласуваме електронно в голяма степен. Затова моля, нека да направим един тест на системата. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 23 са присъстващите, но само 20 са гласували. Но нека да започнем. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Преминаваме към точка 8 от дневния ред. Защита на финансовите интереси на ЕС, борба срещу измамите. Годишен доклад. Нека да преминем към гласуването. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Няма нужда да гласуваме 3, затова минаваме към 2 за, против, въздържали се. Приема се. 4 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 5 с устно изменение. От 5 до 10 гласуваме заедно. Има ли възражения? За, против,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 против, въздържали се. Проверяваме електронно. Гласуваме 21. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за против, въздържали се, приема се. 24. Гласуваме разделно. Най-напред едно. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 26. ще гласуваме анблок от 26 до 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30. Разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 31. От 31 до 29 гласуваме анблок за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 с устно изменение за, против, въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 37 за, против, въздържали се, приема се. Но нека все пак да проверим 37 електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Ясно е. Приема се. 39 за. Против. Въздържали се. Приема се. 40 разделно гласуване. Част 1 за. Против. Въздържали се. Приема се. Част 2 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно. Втората част. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 41. Gedeppt bis 45. Okay, 41 bis 45 41 до 45 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 38 за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме предложението за резолюция. Като цяло, моля, гласувайте. Край на гласуването. Двадесет и четири за, един въздържал се, приема се и преминаваме към точка 9. Освобождаване от отговорност във връзка с бюджета на съвета. Уведомиха ме, че са оттеглени две изменения, номер 6 и номер 36. Dann äh, können wir in die, äh, in die Abstimmung einsteigen, wenn Sie einverstanden sind. А сега можем да започнем гласуването, ако не възразявате. 5, 3, 4 и 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. 6 е оттеглено. 7. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно. Изменение 7. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Гласуваме решението. Моля, гласувайте. Край на гласуването.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 Моля, гласувайте. Край на гласуването. Много близо са резултатите. 12 се приема, 13 за, против, въздържали се. Приема се. 14 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 14. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. 16. За. Против въздържали се, приема се 18 за, против, въздържали се, приема се 19 за, против, въздържали се. Не е ясно, затова гласуваме електронно 19. Край на гласуването. Ясно е, че се приема. 17 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно 17. Моля, гласувайте. Почти съм сигурен, че се приема, но никой не вдигна ръка. Сега ще видим. Край на гласуването. Моля, участвайте в упражненията тази сутрин. Полезно е за вас.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 разделно гласуване. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 26, 27 и 28 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 пада. Изменение 31 до 34 за, против, въздържали се, Приема се, но за всеки случай нека проверим електронно. Гласуваме електронно. 31 до 34. Край на гласуването. Приема се. 36 е оттеглено, 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за. Искате да проверим 35 ли? Добре. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. И аз това казах, нали така? 37 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция. Електронно гласуване. Край на гласуването. Така, това беше окончателното гласуване. 22 за, с което приемаме резолюцията. Преминаваме към бюджета на Съда на Европейските общности. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Предложение за решение за, против, въздържали се, приема се. Гласуване по цялото предложение. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването.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 Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме цялата резолюция електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с мнозинство. Следва сметната палата. Изменение 1 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме решението като цяло. Електронно моля гласувайте. Все още можете да гласувате. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. За. Против. Въздържали се. Проверяваме електронно изменение 4. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 с устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Проверка. Проверяваме електронно 10. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 15, разделно гласуване, част 1 за,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 Европейския економически и социален комитет е следващата точка. И така, Европейски економически и социален комитет. И така, 4, 2 и 3 заедно за, против, въздържали се, проверяваме електронно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 5, изменение 6, анблок. Ако бъдат отхвърлени, ще приемем следващото. Правилно ли съм разбрал? Мислех, че сме приели това изменение, но не е така. Мисля, че вчера гласувахме, но не съм сигурен доколко това може да бъде окончателно. Ако не гласуваме за, окончателно се приема, че а, отлагаме. Затова исках да се консултирам с вас. Inge Kressle für die Unterstützung. Komme zur Abstimmung über. Благодаря за подкрепата. Ще гласуваме едно за, против, въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме окончателно. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Приема се. 8 за, против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме 8 електронно. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9. Разделно гласуване. Част 1 за, против, въздържали се, приема се. Част 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против,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 против, въздържали се. Не е ясно. Проверяваме електронно изменение 16. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 13 за. Значи се приема. Изменения 17, 18 и 19 падат. Следващото изменение 20 е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 Край на гласуването. Приема се. От 32 до 35 падат. 36 и 37 гласуваме за, против. Не е ясно. Проверяваме електронно 36 и 37. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 38 и 39 падат. Преминаваме към 40. За, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, отхвърля се. 41. Разделно гласуване. Част 1. За, против, въздържали се. Отхвърля се част 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Предложението за резолюция. Гласуваме електронно. Но преди това е, проверяваме електронно 44. Край на гласуването. Приема се. И така, сега окончателното гласуване на предложението. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Der Ausschuss der Regionen, Committee of the Regions. Преминаваме към Комитета на регионите. 5 und 4. Wer ist für den Änderungsantrag? 5 и 4 за. против, въздържали се, прието. Три и две. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. И окончателно гласуване, електронно гласуване. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. 23 за, 3 против, прието. 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ, за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, прието. 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка на 10-то изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Прието, несъмнено. Господин се е много доволен от резултата. Прието е това изменение. Сега 12-то изменение. За. Против въздържали се, прието. 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 в две части. Първа част против, въздържали се, прието. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, прието. 16 за, против, въздържали се, прието. 17 за, против, въздържали се, прието. Изменение 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, прието. И окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Прието е. И сега продължаваме с освобождаването от отговорност на омбудсмана. Изменение първо и второ. За, против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Трето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. И сега окончателно електронно гласуване, начало на гласуването. След като всички гласувате, приключваме с гласуването. Благодаря. Добре, че се върнахте на време, господин Галхер. И обенчахте края на гласуването и успеха. Приема се. С това приключихме по тази точка. Минаваме на 15-та точка. Европейския надзорен орган за защита на данните. Тук имаме изменение 1 и 2. Можем ли да гласуваме анблок? С езиковите редакции на испански, моля тези, които са за, да вдигнат ръка, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на резолюцията, електронно гласуване, начало на гласуването. Приключихте ли? Край на гласуването. Резолюцията е приета. И Приключихме. Продължаваме с второ изменение. То е на комисията Либе за, против, въздържали се. Отхвърля се с мнозинство. Първо изменение пак от Либе за, против, въздържали се. Отхвърля се. Трето изменение пак на Либе за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение, за, против, въздържали се, приема се. И четвърто, пак от Либе, за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега да гласуваме резолюцията. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на електронното гласуване. съвсем ясно прието. So, ich bedanke mich für den... Благодаря на всички за постигнатия бърз напредък. Ще дадем почивка, но моля преди това да благодаря на докладчиците и за вчера и за днес. Струва се да изръкопляскаме и след обеда ще възобновим заседанието. Ще се видим след обед. Yes, yes, yes, please. Uh, is another room. Ja, Uh, äh, ein uh, kleiner Hinweis. Wir sind heute nach Всъщност, преди това малко информация. Няма да започнем тук заседанието след обеда, а в друга зала. В а, зала 01 на петия етаж ще продължим. Б1. Благодаря. Thank you.